Добър ден, колеги. Малцина сме, но предлагам да започнем сега. Продължавам на немски. Um, и така, точка 10 Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018. Мартин Люкегор, както знаете, е, е нашия докладчик. През е, май 2017 е, бе е, е, публикуван проекта за бюджет за 2017 и в момента ние всички се занимаваме се именно с този проект. Е, е има две е, части е, от плана е, за бюджет. От една страна това, което другата седмица ще обсъждаме и след това самите изменения. И така, сега ще видим какво ще ни каже господин Лъкагард във връзка с измененията. Трябва сега още да ви кажа, че срокът за внасяне на изменения е 26 юни 18 часа. Тоест другата седмица. Измененията трябва да се внесат на английски език. Това е решение, което вече сме взели на равнище Европейски парламент. Така че измененията трябва да се отнесят до измененията, които се предлагат. Давам думата на нашия докладчик Лъкагард. Благодаря, госпожо председател, уважаеми колеги. Няколко думи за позицията на Комисията по култура по проекто бюджета за 2018 година. Знаете позицията ми. Представих становището си преди няколко седмици. От тогава насетне имах възможност да проведа консултации с много повече хора, включително нашите бюджетни експерти в секретарията, по основните въпроси и по процедурата. При предишния кръг преговори не знаехме позицията на Европейската комисия, сега обаче, както каза госпожа Трупел, сме изправени вече пред самите цифри, които предлага комисията като проекто бюджет. Искам да посоча най-важните въпроси. The... Съжаляваме, че бюджетът не включва допълнителните 50 милиона, които бяха заделени за Erasmus Плюс за следващия период. Ако не може да получим тези 50 милиона в началото, искаме на три транша да дойдат те, 18 милиона евро които да се отпуснат 2018 година, така щото Ероз, Еразъм да започне своята работа. Притеснява ни също призива за солидарност. Този призив отново ще изтегли средства от Еразъм. Имаме нужда от отговори от Европейската комисия. Нужна е яснота за връзката между това и Еразъм. Приветстваме факта, че нови средства, 18 милиона евро, ще бъдат а, заделени за този призив за проекти, но тези пари не трябва да дойдат от Еразъм Плюс. Искам да чуя какво мисли Европейската комисия по въпроса. На трето място хронично недофинансиране на под програмата култура а, а, е третия основен въпрос. Искаме повече средства, през 2018 година и осъждаме факта, че 740 хиляди евро са взети от бюджета за 2018 година. Имаме нужда от повече средства за подобряване на ниската успеваемост на проектите. Нещо положително. Има допълнителни 4 милиона по бюджета за творческа Европа. Ще ви финансират 2018 година, година на европейското културно наследство. Имаме нужда от отделен бюджетен ред, който да отговори на ангажимента на комисията и съвета. Тези 7 милиона трябва да бъдат в отделна линия за 18-та година на европейската култура. Сега, много мултимедийния проект там също е нужно финансиране. Бюджетът трябва да подкрепи висококачествени дейности в сферата на културата. Нужно е дълготрайно решение за Еронет Плюс. Искаме о устойчиво на финансиране на Елнет Плюс, на Евронет Плюс през 2018 Искаме също комисията да гарантира устойчивост на мрежата след 2018 година. Имаме нужда от независимо отразяване на случващото се в Европейския съюз, а те от Евронус Плюс, като е радиоканал, правят точно това. Проектите и действията трябва да са висококачествени, за да може политиките да вървят напред. Споменах една такава инициатива за младите хора, Призоваваме също така инициативите да продължат посредством Еразъм Плюс. На седмо място спортът също ни е по сърце, нашата комисия, особено масовия спорт, който разпространява ценностите на Съюза. Призоваваме за синергия между културата и спорта. Приветстваме решението да се включи в бюджета за 17 та година сума за годишни мероприятия. Това трябва да продължи и затова призоваваме за заделяне на 1 милион за специални мероприятия. Сега, 2018 година, трябва да има масов спорт, физическа дейност сред европейските граждани, трябва да се организират 3000 мероприятия в държавите членки с милион и половина участници. Всичко това отговаря на последното становище, което подкрепихте вие с мнозинство, затова бих искал а, бързо да действаме тази посока. Очаквам интересен дебат а, и а, ще чуя вашите идеи. Бързото действие тук е много важно. Искам да ви припомня, както спомена и председателката, че имаме крайен срок за изменения към бюджета, който е скоро, с няколко дни. И така, благодаря ви. Okay, thank you, Morten. And now I would... Uh, Благодаря, Мортен. Сега дам думата на докладците в сянка. Заповядайте. Кой би искал да започне? Е, не będę się powtarzać. Całą... Благодаря, госпожо председател. Няма да повтарям дискусията, която проведохме предишния път. Разбира се, бих могъл, бих могъл да цитирам и някои части от нея, но няма да го направя, тъй ще загубим време. Ще бъда по-кратък. Трябва само да припомним, че важното тук е Еразъм Плюс. Увеличаването на средствата в следващата перспектива е ограничено от тези 50 милиона евро, които отиват в корпуса за солидарност. Еразъм плюс е за целия Европейски съюз, за всички държави членки. Докато корпуса за солидарност е доста по-скромен, ако мога така да кажа, имайки предвид средствата, които ще ползват, тъй като а, много малко държави членки ще се възползват от този корпус, така че трябва да защитим Еразъм Плюс. И това е много по-важно сега, отколкото преди няколко месеца беше. След това, в Комисията по култура има много резерви Част от заключенията, които приехме, са много скромни, що се отнася до сумите и що се отнася до нови инициативи. Независимо от това, има и положителни решения, които бяха взети. Колегата вече спомена някои от елементите и смятам, че трябва да защитим позицията си ясно и силно. Имаме Еразъм Плюс, радиомрежата на Европейския съюз, всички проекти, които сме подкрепили в миналото. Например, е, проекти, които се борят с незаконната търговия с произведения на изкуството. Нужна е статистика, познания за културата. Трябва да видим също така в Евростат какви данни има. Трябва да продължим да се борим за тези допълнителни 4 милиона за Европейската година на културното наследство. Надявахме се много повече средства да получим. Сумата е малка. Обаче, Европейската комисия ни обеща през следващите няколко години, 2018-2019, сумата да се увеличи с 4 милиона за творческа Европа. Ще трябва да намерим други приходи. Трябва да направим така, че тези допълнителни ресурси наистина да отидат така, щото да обогатят творческа Европа. Има средства за еразъм и те трябва да се използват за еразъм. Може да се отложат за година, но трябва да се използват. Трябва да направим така, че да следим процеса отблизо. Okay, thank you very much. Now I... Благодаря, давам думата на господин Моргано. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на докладчика за становището, което даде, тъй като мисля, че тук нещата стават ясни, що се отнася до бюджета, поне основните за културата, образованието и младите. Както знаете, успеваемостта на тези програми <clears throat> е доста ниска. Това е свързано и е пряко последствие от недостатъчното финансиране в творческа Европа и Европа на гражданите. Знам, че докладчикът не е съгласен с мен тук, но аз лично смятам, че един от начините да се разреши този проблем е истински собствени средства за Европейския съюз. Нашата парламентарна комисия излезе с едно становище, свързано с неяснотата около финансирането на този корпус за солидарност. Вчера излезе новина, че е одобрен средносрочния преглед на финансовата рамка за култура, образование и млади хора. Надяваме се там да има малко повече инвестиции. Така или иначе оставаме доста объркани от, и това всъщност бе казано и от нашия докладчик, че по Еразъм Плюс, като бюджетно перо, ги няма тези 50 милиона, които бяха обещани. Това, което ни тревожи, между другото, е, че се финансират е, тези корпуси или корпус за солидарност, като се взимат пари от Еразъм Плюс. И накрая, тези 50 милиона които трябваше да ни бъдат дадени, в момента ги няма. Освен това, в проекто бюджета отбелязваме, че в Еразъм Плюс отсъстват тези 50 милиона. Кой ще пострада от това? Младите, които се възползват от Еразъм Плюс. Това е парадокс, особено ако си припомним, че Европейския съюз многократно в различни организации е заявил, че иска да инвестира в младите хора. И тогава би трябвало поне да бъдат върнати тези средства и да са на нивото на програмирането. Независимо от кратките срокове, за да се излезе с изменения, ще бъдем съгласни в нашата комисия с изменения към бюджета. Надявам се всички заедно да ги подадем, за да подчертаем, както сме го правили в миналото, колко е важен този въпрос, който повдигнах. По принцип съм съгласен с докладчика по всичко останало и му благодаря за извършената работа. Благодаря. Thank you, Mr. Благодаря, господин Моргано. Сега ще взема думата като докладчик от името на Зелените. Това, което искам да подчертая, и това, което знаете, и това, което не е ново, е, че има недофинансиране на големите програми. Творческа Европа, Европа за гражданите и Еразъм. Говореше се за вдигане на бюджета, всъщност той бе вдигнат малко, но недостатъчно. Политически е мъдро да се включат младите хора в тези процеси. Трябва да направим така, че тези допълнителни 50 милиона са факт и настояваме на всичко това. Мисля, че това ще бъде общата ни позиция като Комисия по култура. Нека сега говоря за корпуса за солидарност. Както знаете, в началото доста се колебаех около това как ще се финансира, този корпус, не исках парите да дойдат от Еразъм. Комисията сега ни обясни, че те вземат пари от Еразъм и те отиват за доброволческата служба и включват доброволческата служба и бюджета за нея в а, този нов корпус за солидарност. Ако нещата стоят така, тогава според мен проблем няма. И след това да вземат пари от други програми към корпуса за солидарност, което също е добре и след това могат да вземат маржове 86 е, милиона, което са нови пари. Това обаче може да е повече. Ако искаш да направиш повече, ще е по-добре да дадеш повече допълнителни средства. И това може да бъде едно от нашите послания. Ще бъде много добре да призовем държавите членки да са готови да вземат повече средства от тези маржове, които не са разпределени и не са ползвани. Важно е да имаме ясно послание – аз нямам нищо против да се вземе бюджета от доброволческата служба и парите да отидат в Корпуса за солидарност. Други средства от Еразъм Плюс обаче не бива да бъдат използвани за Корпуса за солидарност. И това трябва да е съвсем ясно казано. Не знам дали има опасност в момента, но я смятам а, да се предпазим и да го кажем, да кажем какви са нашите очаквания и изисквания. Съгласна съм също така с казаното за годината за културното наследство, мултимедиите, висококачествения журнализъм и мисля, че ще имаме допълнителни пилотни проекти там. Това е добър политически ход. Също така съм съгласен а, и с а, вашия подход към Орбане. Плюс трябва да има бюджет там, спорт и особено масовия спорт, интегрирането на хора а, които са в неравностойно положение, например бежанци, мигранти, е една огромна възможност да съчетаем спорта и културата и за това съм съгласна с казаното от вас по въпроса. Добре е според мен, преди да започнат разговорите по МФР, да имаме ясни послания от комисията за бюджета 2018 и какво очакваме да направим и защо също така смятаме, че програмите, за които отговаряме, са толкова важни, за да се свържем с гражданите. Така че става дума всъщност за приемане на Европейския съюз и един дух а, за по-нататъчното развитие на съюза с образование, спорт, култура и добър медиен пейзаж. Благодаря, това беше от мен. Сега ще дам думата на Силвия Коста. Заповядай, Силвия.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 Благодаря, благодаря на докладчиците, на докладчиците в Сянка за извършената работа. Започвам от последното, което каза председателя Трупел и ние трябва да изпратим като парламент отвъд Комисията на култура. Многократно парламента говори за това, че са нужни повече средства за култура, за младите хора, за солидарност. Сега трябва да бъдем последователни. Трябва да свършим много работа с Комисията по бюджет, както и с други комисии, така, щото това послание да стигне до където е тръгнало. Днес сме изправени пред тези 50 милиона, които ги няма. Искам да ви припомня, че се казваше, че се очакваше информация за Брексит, е, средствата тази година, но остава факта, че това са средства, които така или иначе бяха сложени в главата Еразъм Плюс. Съгласна съм, че още взеха пари от едно място, от друго говоря за корпуса, за солидарност, сега започват да говорят за правното основание и всичко се обърква. Първата част от средствата от 2020 година се вземат от доброволческата служба, а не от целия еразъм. Смятам, че недофинансирана също така е Европа за гражданите и Творческа Европа. Вие много добре знаете, че има проекти в Творческа Европа, в подпрограмата Култура, които имат е, успеваемост 12%, което е много фрустриращо. Това ще създаде бумеранг, що се отнася особено до годината на европейското културно наследство. Затова, що се отнася до творческа Европа и финансовия инструмент, който започна тази миналата година, всъщност 2016 е нужно да се работи повече, като се въвлекат е, различните политически групи, защото те трябва да знаят, че това е приоритет заедно с темата за ресурсите. Искам да изясня, че от Творческа Европа за годината на творческата на наследството, ще има първо 1 милион, следващата година 3 милиона. Другите средства идват от други програми, така че това а, трябва да бъде опазено много внимателно. Също така е важно да има такава квад, квота за пилотни проекти, защото е прав Локегард, ще се тръгне по други посоки в бъдеще. You, Sylvia, like the... Благодаря. Давам думата на комисията. Oui, merci, euh, Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les, les honorables membres. Благодаря, госпожо председател. Дами и господа, уважаеми депутати, ще поясня няколко момента, но на първо място благодарности за вашата подкрепа за нашите предложения. Все пак обаче трябва да поясня, че предложенията в рамките на прегледа. Тези 100 милиона по Еразъм Плюс, вече 50 от тях са от 2007 година, така че остават още 50 за следващия период. Така че в момента, в който подготвяхме бюджета, не беше взето още решението. Всъщност в понеделник или вторник се взе след изборите в Обединеното кралство. И сега ще имаме едно писмо за корекция, за да предложим разпределението не само за Еразъм, но и за другите програми, които бяха част от този преглед. Позицията на Генералната дирекция – за култура е да се а, борим за тези 50 милиона за 2018 година, за да може а, да се предостави възможност за плавно увеличаване до 2019. Това зависи, разбира се, от разпределението на бюджета между различните програми. До момента това, което се практикува, не се счита за най-доброто решение страна на комисията, така че ще видим тези 50 милиона в коя година как ще се разпределят между 2018-2020 година. Тези 50 милиона бяха поискани, бяха получени, за да се подкрепи Еразъм Плюс, така че там ще отидат комисията иска да подкрепи една такава програма, която функционира добре, която има много добър успех. Това е първото, което ми се искаше да поясня. На второ място, Корпуса за солидарност. Комисията разбира вашите притеснения. Вяжно е, че 96 милиона евро има за трите, излезнаха от трите години а, от Еразъм за корпуса. И както знаете, тоталния, общия бюджет е 341 милиона, поне според предложението на комисията, но вие както добре обяснихте, госпожо председател, трябва да се гледа всичко това в един малко по-широк контекст. доброволчеството, което се намира в Еразъм Плюс и как то беше преместено в рамките на Корпуса за солидарност и там добавяме и е, свежи средства, както и други програми, свързани с младеща. Е, с други думи, много повече въздействие ще има, отколкото това, което имахме първоначално като бюджет само в Еразъм. Е, та, идеята е тези 100 милиона да бъдат похарчени за младеща. така че това всичко, което предприемам, ще има много по-сериозни въздействия и по-добри резултати в областта на а, младеща, програмите за младеща. И това е което искахме да постигнем, да подкрепим такъв тип а, резултати. Благодаря гос... за изказването. Сега господин Тожевски и господин Моргано. Заповядайте. Благодаря много трябва да призная, че е, малко ме притеснява информацията, която току-що чухме. Корпус за солидарност няма някакъв финализиран вид през 2018 и има перспективи с 2019 и 2020. Почти 70 милиона вече имаше друга сума виждаме за 2020. Много сериозно влечение на финансовите ресурси и за 2018 знаем, че имаме а, Творческа Европа. Всичко това идва от една и съща ам, кисия, така да се каже. Трябва да правим бдителност, защото не може да се концентрираме само а, на следващата година. Има и втори елемент, който е важен. Трябва след две години да направим така, че да няма задължения по Еразъм Плюс. И ако разгледате документите, вече говори, се говори там за бъдещите перспективи, планирания бюджет, осъществения бюджет, приложените вече мерки, така че не трябва да гледаме само разходите по Еразъм Плюс, но и да планираме добре плащанията, които ще предстоят за следващите няколко години. Има нещо обаче, което не разбирам, що се отнася до позицията, която изложи комисията. 30 май. Съобщение. Предложението за бюджет 2018 година е направено така, щото ревизията, преразглеждането вече е факт. Аз констатирам тук, че в проекта за бюджет липсват 50 милиона за Еразъм. Значи няма, няма логика. Ви разбирам. Трябва да го подчертая това, тъй като това е рамката, която получаваме. Съобщение от 30 май, цитирам, в което се казва, че предложението за бюджет 2018 година е направена все едно одобрена ревизията или преразглеждането. Защо тогава предложението за бюджет липсват тези 50 милиона? Не разбирам. Не разбирам, не, няма логика. Modern Oh, sorry. It was a direct question to the Commission. Can you answer to that? Това беше директно въпрос към комисията. Може ли да отговорите? Благодаря. Мисля, че има недоразумение. В момента, в който беше подготвен бюджета, те, бя, тези 50 милиона бяха блокирани в контекста на резервата на Военното кралство. И сега, след като вече е взето решение, сме подготвили това а, писмо за изменение. Предполагам, че през септември или октомври ще го получите от комисията а, за а, редица програми. Има освободени средства, а, които ще бъдат включени. Не знам ако под някакъв друг начин е представено, не знам. Но втората част на топъпа, допълнителната част, не е представена. 2000 а, та която виждате, първата част. Така че сега ще го а, видим официално в писмото. Okay, then we will hope that this will really um, be dealt with and will be successful. Надяваме се, че ще се справим и ще постигнем успех и след одобрението на прегледа на многогодишната финансова рамка и след това средствата ще бъдат разпределени и ще се използват. Мортен, имате думата. Мисля, госпожо председател, че този разговор, който водим в момента, показва, че има още въпроси за обсъждане и аз като докладчик мога да кажа, че и на мен са ми нужни още няколко сесии въпроси и отговори с комисията. Ще го направим това, да се надяваме. Ще организираме заседание, за да уточним някои от недоразуменията, които споменахте. Предстои а, пояснение, според мен. Освен това, смятам, че измененията, предложени от колегите тук, ще отразят именно тези а, въпроси. Така че да кажем ясно какво искаме от този бюджет и моето тълкование за коментарите, които бяха направени днес, а, е, че те са подкрепа за ясната линия на този комитет, на тази комисия, ясно разбиране сред нас самите какво трябва да направим. Така ще продължи жа напред с тази идея за общо разбиране а, и ще действаме бързо Чакам с нетърпение вашите изменения следващите дни и естествено ще се върна след това, за да представя пред вас резултатите. Нека да припомним още веднъж крайния срок за изменение 26 е понеделник 6 часа след обед. Сега последната точка в дневния ред преминавам на немски. Става дума за становище по доклад е, по собствена инициатива на е, Комисията по заетостта е, прилагане на Европейската стратегия за хората с увреждания. Докладчик е Джули Уарт. През 2017 година, в февруари, Европейската комисия излиза с един междинен доклад за прилагането на Европейската стратегия за хората с увреждания 2010-2020 година. И така основният инструмент всъщност е прилагането на Конвенцията за хора с увреждания на ООН. Целите на стратегията обхващат 8 различни сфери на дейност, е, като една от тях е образование, е, обучение. И тук именно ние смятаме, че можем да подобрим е, качеството на живота на хората с увреждания, като им предложим повече мобилност и по този начин и повишаване на качеството на живота. В този смисъл Еразъм Плюс също играе една много положителна роля. Джули Уорд е, е, се занимава с тази тема и тя сега ще ни каже къде има напредък, къде нещата трябва да се променят или подобрят. Нека да ви напомня, обаче преди да дам думата на Джули, че първоначално е, тази дата за гласуване на 28 септември бе изместена за 10 октомври, а срока за измененията е 29 юни 14 часа. Джули. Благодаря, госпожо председател. Радвам се, че получих този, това досие, защото отдавна се занимавам с темите, свързани с увреждания и смятам, че връзката между изкуството и работата на хората с увреждания е много важна. И една такава подробна стратегия е много интересно как ще изглежда. В нея се включват много голям брой въпроси. Знаете, че имам ограничение в броя на думите, затова реших първоначално да се концентрирам върху следните теми. Въвеждането на хоризонтален принцип в политиките на Европейския съюз на изискванията за хората с увреждания, специален а, специално внимание на младите хора с увреждания, техния преход в следващите възрасти, бариери срещу мобилността остават сериозно предизвикателство, цифровата пропуст, пропаст и аспекти свързани с гражданството. Проекто документа е добро сътрудничество с гражданските организации, говорим с Европейската агенция за специални нужди и включващо образование, що се отнася до цифровите въпроси. Когато представлявах а, а, Комисията по култура в а, международната организация, работих с няколко души с увреждания, така че поддържам добри контакти. А, също така добро е сътрудничеството с докладчиците в Сянка. Ще направим допълнителни предложения за достъпа до спорт, включването в цифровото общество, гражданското общество. Едно от нещата, които ме мотивира за да се занимавам с политика е, че именно хората с увреждания там където живея аз, не можеха да участват в демократичния процес. Така че смятам, че този процес на демократично включване е много важен. Аз съм член на група за увреждания както много от вас знаят, и съм връзка и с други а, такива форуми и комитети, така че с радост поемам този доклад и а, бих се радвала на участието на колегите, предложенията им успешно тук нататък. Благодаря, Джули. Давам думата на докладчиците в сянка. Единственият присъстващ е господин Малтезе. Заповядайте. Благодаря. Искам да благодаря най-вече на Джули за нейната работа. Напълно споделям нейните идеи. Искам да припомня нещо, което бе споменато вчера и от Силвия Коста. Ще работим много за модернизацията и всъщност тя ни притеснява. Все пак искаме, особено образованието, да бъде модернизирано. Не смятам, че достъпността е най-модерното нещо. От крайно на време говорим за нея. Живеем в една епоха, в която технологиите ни дават най-накрая възможност да включваме много хора, които преди бяха изключени не бяха приобщени, нямаше възможност да има достъп до обществените мрежи. Джули Уорд го каза и по-рано, не можеха да участват в политическия дебат дори. Смятам, че политиката има такъв, такава голяма мисия, защото пазара това няма да го направи сам но ще ни помогне да дадем такива е, технологични инструменти, които да са от полза на хората в неравностойно положение. Като че ли обаче това не се случва в достатъчна степен, защото, както знаете, има урязване на различните политики, свързани с образованието. Знаем, че много дружества дават отпор и не приемат достъпността, която има цена. Сега цената не е непоносима, имайки предвид какво ще спечели обществото. И затова смятам, че това е едно от най-важните неща за модернизирането на културата в Европа. Трябва да деблокираме директивата за достъпността. Единственото, което се питам, пак казвам, аз съм напълно съгласен, перфектен е този текст. Разбира се, така ограничени като цифри, като букви. Ей, ще се обърна към Джули Уорд, да попитам дали няма да е добре да добавим няколко думи за хората с увреждания, които са бежанци или мигранти. Много често те са изключени от националните програми, всякакъв вид помощ. Благодаря. Thank you, um, Silvia, do you want to take the... Благодаря, Силвия. Благодаря, Джули, за компетентността, за страстта, с която работиш, както и за пътя, който начертаваш твоя доклад е, към тематиката, която очертаваш. Съгласна съм с теб за важните теми, които трябва да бъдат засегнати в този доклад като тръгвам от нещо, което ми се иска да бъде подчертано още повече. Става дума за не възможностите, а за правото на хората с увреждания да имат достъп до училищата. След това вече има всякакви инструменти, които трябва да се сложат на разположение. Училищата са за всички, що се отнася до подкрепата, различни форми на персонализиране на образователния проект, форми на съпътстване на тези деца. Мятам, че тази цел не е постигната на европейско ниво. И това не само агенцията го предлага, която се занимава с децата с специални образователни нужди, но и обществото. Днес в Европа все още има училища, които са само за хора с увреждания. И те са отделени от другите. Трябва ясно да се изкажем, че сме против това. Нещо друго, което е важно – Какво се случва след това, след като завършат тези деца общото образователно училище? Първо трябва да ги включим в общото образователно училище, след това като го завършат, какво се случва. Така че за младите това е важно. Някаква професионална ориентация, използване, може би, също на смесеното образование, образование от разстояние в някои случаи, за да се компенсират увреждания защото това пречи на много млади деца сега да завършат училище. И след това темата достъп до образование и до работни места. Нещо, което ми харесва много и е записано ясно, е достъпа до култура не само като наблюдатели, а като действащи лица в културата. Музика и театър, интегрирани с млади хора, с хора с увреждания. И оттам вече излизат и нови професии професионалисти. Темата за гражданството също е много важна тема. Отбелязахме скоро от 20 години а, от конвенцията на ОНЕ за хората с увреждания, така че е добре да го запишем и нещо свързано с Италия. Често имаме проблеми в моята страна, но тук се гордея да кажа, че през 67 година една смела жена, която се нарича Фар... Франка Фалкучи, отвори училища за хора с увреждане в цяла Италия. Искам да ги припомня, защото точно преди 40 години стана това. Труден бе пътя и сложен, но мисля, че това беше голяма битка и исках да спомена тази жена днес. Благодаря, е, Силвия. Сега ще дам думата на госпожа Шодрова, която представлява е, нашата комисия. Благодаря, че ми давате думата. Е, Já chápu to, že z evropské úrovně... Благодаря, че ми дадохте думата. Благодаря е, на докладчика за е, това, че представи своите виждания. Е, ние вече сме активни на европейско равнище от доста време и на европейско равнище естествено има много аспекти по които би, и посоки, в които бихме могли да предприемем много повече усилия. Да си спомним за всичко това, което и Европейския е, парламент по своя инициатива е, е предвижил напред, да кажем, е, директивата за аудиовизуалните медийни услуги облегчава достъпа до аудиовизуалните услуги. Поне това са моите впечатления от прилагането на директивата в Чешката република. Но на европейско равнище би трябвало да се спрем и на конкретните форми на, за специфична подкрепа Еразъм Плюс, без споменат от Джули Уорд трябва да използваме всички възможности и платформи за споделяне на опит, на идеи. Това е само едно дребно допълнение. Благодаря. А сега се обръщам към комисията. Иска ли някой да вземе думата? Да. Благодаря, госпожо председател. Няколко думи в началото. През февруари тази година Европейската комисия и публикува доклада за напредъка във връзка с Европейската стратегия 2010-2020. Всъщност обхванате периода до 2016. Стратегията се простира до 2020 година, така че ние продължаваме с прилагането на тази стратегия. Но междувременно вече сме през 2017 година, така че е хубаво да започнем с така, мислите и за това какво би трябвало да подготвим за периода след 2020 година. За нас дейността на Европейския парламент е изключително важна и ценна. Освен това, започваме и една много по-широка кампания за включване на всички заинтересовани страни, най-вече организации на хора с обреждания и самите хора с обреждания. Вашата комисия отговаря за ресора образование и култура. Много неща са направени, но остават и още много неща, които могат да бъдат направени и трябва да бъдат направени. Как бихме могли е, да подпомогнем държавите членки, за да е, подобрят ситуацията по отношение на образованието, по отношение на заетостта за хора с увреждания? Е, Е, в момента вече се провеждат и тристранните срещи е, във връзка с аудиовизуалните медийни услуги и директивата. Ще има и е, други консултации по редица други документи на комисията, е, по които работи Европейския парламент. Е, естествено и бюджета, е, за който отговаря господин Локегард от ваша страна, ще изиграе на много съществена роля в всички тези консултации между институциите. Благодаря. Чули, може би отново ще вземеш думата накрая. Да, благодаря за тази дискусия. Благодаря и за предложенията. Много важно според мен е това, което каза Силвия. Правата на човека трябва да излязат на преден план, естествено. Те ще бъдат и червената нишка, която ще ни ръководи. Много от уврежданията са всъщност невидими, скрити увреждания, но обществото трябва да бъде сенсибилизирано и да си дават сметка всеки от нас, че не става дума само за нещо, което, видите ли, се е случило, уви на други хора. Не, когато говорим за хора с увреждания или за хора в неравностойно положение, в по-уязвимо положение, понякога става дума просто за хора, които са получили тези увреждания по възрастови причини. Тоест, всеки от нас би могъл да бъде в една такова положение и не е никак зле да напомняме непрекъснато на хората за този факт. Трябва да сме много по-активни в кампаниите си и да знаем, че всъщност нищо не може да се предприеме, ако и ние самите не участваме и нищо не може да се раздвижи е, в положителна посока, ако всеки от нас не участва. Естествено, е, не само хората от е, групите, за които говорим и категориите с увреждания. Въпросът за мигрантите също е много съществен. Помня един млад човек, който бе не само, че трябваше да изпитва всички неудобства и страдания, свързани с така, беженския статут и пътя, който е, е изминал но а, този човек, освен всичко останало, се оказа, че и с едно тежко увреждане. Да, при всички положения ние няма да забравяме, е, според мен, и не бива да забравяме беженците и мигрантите. Благодаря, Джули. Да, е, много е важно, естествено, е, да се работи по тази тема със съответната емпатия, със съответното е, разбиране за страданията и неудобствата, които търпят тези хора. При всички положения ние ще включим и мобилността, и образованието, и заетостта, и мигранти, е, и всичко това, за което се говори. Очевидно аз съм за. 29 юни, напомням още веднъж, 14 часа, крайен срок е, за внасяне на изменение. Точка разни вие нямате предложение, но ето. Аз обаче искам да ви напомня, че е, във връзка с деня е, на беженеца е, им поставихме един златен контейнер на площада Люксембург, е, в който можете да се свържете с е, беженци. Силвия Коста, Богдан и други колеги, на чието чувате имената вече са проявили желание да дойдат заедно с мен до контейнера и да, се, да осъществят контакта с мигранти, с пешенци. Ако някой друг желая, също може да го направи. И е, сега, е, следващият е, срок за заседанието 29 юни, а сега Силвия. Благодаря за тази инициатива. Колеги, ако не се видим преди 22, искам да ви припомня, че 28 сте поканени за една инициатива, която започва с някои от някои а, общини в Италия и в а, Италия. Сан Джеминяно е един италиански град. Общината на Сан Джеминяно издаде един документ за мигранти, за посрещането на бежанците, особено за деца, които са непридружени. Така че се възползвам от тази възможност да ви покана на тази инициатива на Сан Джиминян. Благодаря. And... Uh, Благодаря на нашите преводачи и е, на всички вас, естествено, на първо място.